Good morning, everybody. Now try as soon as you can to find your seats because it... Добър ден. Ако обичате, намерете си местата. Вече 9 е часа. Ние имаме много програми. Преди да преминем каквото и да е друго, искам да при, преди, привлека вниманието ви за това, че оспорваните препоръки не бяха разгледани вчера. Е, ние смятаме, че в 6 без 15 може да организираме е, заседанието на координаторите. Призовавам ви да бъдете максимално кратки, е, за да може да се справим. Е, резултата на координаторите е следния приемането на програмата за февруари. Всички молби на групите бяха включени, освен 0051, което беше заместена с 0842 по мова на социалистите и демократите. 0573 ще бъде добавена за март и ще бъде поканен кмета на маратона. Само едно решение беше взето по петиция 0841. Беше решено да се потърси информация от френските власти и от комисията. Останалите от е, препоръките ще бъдат разгледани днес, така че искам да ви помоля да се опитате да бъдете много ограничени във вашите изказвания, за да може да проведем заседанието на координаторите някъде, надявам се, около 5.45. Сега по точките Б те ще бъдат включени в а, а, документа. Координаторите разгледаха промените в състава на делегацията и структурата на. А, моля, ако обичате малко повече тишина от съветниците по политиките. В момента всички погледи са насочени към вас, така че моля, заемете си местата бързо. И така. Второто посещение ще бъде в, в, в Магуста, в Кипър, в началото на май. Публичното изслушване по Брексит е на 1 февруари след обед. Това беше разгледано от е, Либе е, с съгласието на нашата комисия. За публичното изслушване в сътрудничество с АВКО координаторите вчера разгледаха проекто програмата. По програмата за научните изследвания решихме да запазим списъка, както беше предложено по-късно. И а, една промяна от зелените да замени проучването за етикетирането на храните. И това беше одобрено. Беше решено да се поем, да се вземе един а, а, устен въпрос за работниците в тежки и опасни условия. Госпожа Валина спаси частта на нашата комисия. Тя реши да отиде в Лима, а, Перу. А, решението е споделено от Рената Вебер. Двама души ще могат да ни информират по процеса на петициите. Е, благодаря ви в програмата на ЕКР за 2019 година координаторите бяха поканени да внесат промени в програмата до 20, 29 януари. Също така одобриха идеята да се поканят членове на ECI в нашата комисия по петициите точката на фатка а, е много важен въпрос. Той беше отложен поради отсъствие на отговор от комисията. Решихме да останем във връзка с комисията и да настояваме на бърз отговор. Това е много важно, за да може те да се върнат с отговор, за да се разбере какво да се прави. Координаторите накрая отчетоха информация, която ще бъде представена в пълен вид а, в писмения документ. И така, няколко съобщения. Днес около 10.30 ще има делегация с, от 7 а, члена от Марокканския парламент. Те се интересуват от комисията по петициите и от работата и, и те също така ще обядваме с тях и ще можете да продължите, ако се интересувате, разговора си с тях ще приветстваме и група зелени фермери от Австрия, които се интересуват общо от педициите и как работи нашата комисия. И сега нека да гласуваме. Моля, дайте си, пригответе си картите за гласуване. of the Grand Not yet, but decided. Okay. Okay, okay. И така. Добре дошли, господин Вилан. И така, нека да започнем да гласуваме проекто предложението за кратка резолюция за защита и недискриминация на малцинствата в държавите членки на а, държавите членки. 3 а, за против въздържали се приема се. Съображение 6. Първата част за против въздържали се приема се. Втората част за против въздържали се одобрява се. Приема се. А, 18 за против въздържали се одобрява се. 19 за против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила F. Две части. Първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, всъщност тя отпада, прави сте. Точка от преамбюла О, две части. Първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част пада. В този случай преминаваме към параграф 11 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 12. Първата част. Това са отделни, отделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Режим на гласуване. Край на гласуването. какво се случи. Нещо се случи с електронното гласуване. Нека да го повторим. Режим на гласуване. Край на гласуването. Ако апарата не работи, опитайте друга машина. Сега преминаваме към разделното гласуване. Първата част за против, въздържали се. Мисля, че също трябва да проверим режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се втората част. За. Против въздържали се, отхвърля се. Останалата част пада. Преминаваме към параграф 14. Всъщност той пада. параграф 14 в две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, Приема се параграф 15, също в две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 16. Разделно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Сега а, двете части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Останалото пада. Преминаваме към параграф 17 за, против, въздържали се. Ще проверим. 17. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. Добре, че проверихме. Устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 18. За против, въздържали се, отхвърля се. Но нека да проверим режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Параграф 19, две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. И окончателното гласуване, електронно, режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. И така, много ви благодаря. И преминаваме сега към становището по Европейската гражданска инициатива Докладчика е тук. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Преди да дадем думата на Ярек, искам да помоля всеки, който иска да напусне залата, да го направи максимално дискретно и елегантно. Ярик, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да кажа колко е важно, че обсъдихме становището за Европейската гражданска инициатива в нашата комисия. Основният доклад ще бъде изготвен от Авко, второто становище от Комисията по културата, предложението за нов регламент за ECI беше прият на, през септември 2017 година. Предложението разглежда регламент, основната, проекторегламента, основната цел е да се направи Европейската гражданска инициатива по-достъпна достъпна и да се постигне пълния и потенциал. Това беше средство за дебат. Гражданската инициатива ще привлече гражданите по-близо до Европейски съюз и ще ги направи по-активни участници. Основното, което беше внесено от предложението на комисията, се състои съгласува с нашето становище, изготвено през юли миналата година, ако разгледаме въпроса подробно, ще видим, че е, изключителната компетентност на нашата комисия се защитава от правило 54. Нека да преминем предложението на, да, да разгледаме предложението на комисията Имам там много пунктове, но ще кажа най-важните. Е, подобряване на процедурата на регистриране, включително с възможност на частно регистриране на инициативите. Ще се въведе също така и а, онлайн платформа за гражданската инициатива. А, и за организаторите и също така ще има централна система за събиране на подписи онлайн. Има предложение да се намалява минималната възраст на участниците до 16 години да се надяваме, че ще постигнем по-голяма гъвкавост за жизнения цикъл на участниците в кампанията в Европейската гражданска инициатива. Те ще могат да избират дата, от която ще се брои а, събирането на подписи. Да се надяваме, че това ще опрости а, процеса на събирането на подписи и че ще се постигне по-голяма прозрачност и по-голяма информираност. Да се надяваме, че ще можем да постигнем а, а, тази прозрачност и по финансирането на Европейската гражданска инициатива и с цел да се постигне пълния потенциал на инициативата като средство за участие. Имахме сходни идеи в първото ни становище на нашата комисия миналата година и много се радвам, че тези идеи бяха включени и в това предложение. Трябва да имаме предвид, че член 14 във връзка с, с публичното изслужване беше установено в Европейския парламент с изключителната компетентност на нашата комисия и според мен трябва да се съсредоточим и върху това. Сега, как е, виждам аз това предложение? Както споменах по-рано, Европейс... предложението на Европейската комисия включва много неща, но мисля, че можем да подобрим идеята. Е, е, ние имаме като комисия по петициите, е, имаме компетентност във връзка с изслушванията по инициативата. По-широко ще организираме процедурно и технически. Предложението е много добро и е много добра идея, коя, че комисията въведе понятието балансирано изслушване с заинтересованите страни. Според мен, мисля, че комисията трябва да бъде поканена на това изслушване. Представителите на трите институции, на парламента, комисията и съвета, както и други институции, съвещателни органи, консултативни органи на Европейския съюз и заинтересованите лица би трябвало да получат възможност да участват в тези изслушвания. Мисля, че би трябвало да подобрим видимостта във връзка с успеха на Европейската гражданска инициатива, тя да стане по-видима за широката общественост. И това е моето предложение. Може би трябва да проведем и дебат в пленарната зала относно успешна европейска гражданска инициатива и да се приеме и резолюция. Мисля, че е важно да се възстановят пътните разходи на участниците в публичното изслушване това е въпрос на нашата комисия и мисля, че това може да се разпростре и до инициативата. Искам да подчертая също така необходимостта да се установят физически пунктове за контакт, за да може да се е, дават насоки на организаторите на Европейската гражданска инициатива. Не всички хора все още използват и интернет, това трябва да се отчете и трябва да сме сигурни, че широката общественост е запозната и за това е необходимо такава физическа възможност за контакт. Искам да повдигна и един противоречив въпрос, който беше част от първото ми становище миналата година. Съществува очевиден конфликт на интереси, ако разгледаме Европейската гражданска инициатива. Изключителното право на Европейската комисия да оценява допустимостта на инициативата, изключителното право да регистрира Европейската гражданска инициатива и да взима решение по законодателни действия. Всичко е в ръцете на комисията. И комисията сега би искала също така да бъде съорганизатор на изслушванията. Според мен това е ясен пример на конфликтни интереси. Не виждам как комисията ще се откаже от правото си да направи това. Ние трябва да посочим, че нещо трябва да се направи, за да се разгледа този въпрос и да се реши, за да може не всички правомощия да бъдат съсредоточени в едни ръце. Благодаря, Ярек. Звучи чудесно, Ярек. Нека да видим какво мислят колегите. Имаме докладчици в сянка. Заповядайте, госпожо Мици. Much, Благодаря, госпожо председател. Извинявам се за гласа си. Това е една от инициативите, които доста закъсняха. Не мисля, че има успех, и не мисля, че гражданите са получили упражняване на правата си, нито пък информацията, която заслужават. Предложиха се промени, които смятам са положителни. Смятам обаче, че гражданската инициатива трябва да се подобри значително, за да бъде полезна, а да не се губи само време. И след няколко години да не възникнат същите проблеми. Важно е да се укрепят правата на гражданите, за да има и ясно въздействие. Трябва да направим така, че тежките правила на гражданската инициатива да бъдат мерки, които да бъдат лесни за ползване от гражданите. Бих се съсредоточила върху основни теми, за мен по този доклад. Една от тези теми е необходимия брой подписи. В момента са нужни 1 милион, но ако ги ако някой е събрал 800 хиляди подписа, ще го игнорираме ли? За да бъдат нещата рентабилни и демократични, трябва да намерим решение за случаите, когато са събрани много, значителен брой подписи но не са стигнали 1 милион. Европейската комисия предлага да бъдат броени тези подписи в самата държава членка, откъдето излиза, от която излиза съответната инициатива. Обаче, какво ще правим с граждани на същата тази държава членка, които живеят в друга? Ще ги игнорираме ли? След това помощта от страна на Европейската комисия към организаторите на такива инициативи. Ще има превод и регистър. Това е предложение на Европейската комисия. Трябва обаче ясно да се каже какъв ще е превода и каква ще е информационната помощ. Теста за правна допустимост и регистрация по тези инициативи. Има три въпроса, които възникнаха, свързани с регистрацията. Частичната регистрация на инициативите – Обяснението на отказ за регистрация на инициатива частично са решени, а това са реални проблеми, с които ще се сблъскат заражданите. Искам също да говоря за групата, които, която организира подобна инициатива. Трябва да се видят случаи, когато правни субекти искат да участват в сред групата организатори. И тогава носенето на отговорност и санкциите какви ще бъдат и какво ще е въздействието върху гражданските инициативи. Имаме нужда от пояснения по тези въпроси. Чудесно е, че комисията предлага да се даде гъвкавост на организаторите да решат кога да започнат с събирането на подписи. Това е чудесно. Сега организаторите ще могат да променят инициативата или частично да я регистрират в Европейската комисия, но пак трябва да знаят точно как ще става. Това са част от въпросите, които исках да засегна. Когато излезе становището на нашата комисия, ще имам допълнителни. Благодаря и за последното, което казахте. Мисля, че комисията има много правомощия и е нужен подход, който да дава правомощия на заинтересованите страни. С удоволствие ще работя с докладчика. I ah, just share for this. Аз като председател на комисията много се радвам, когато има такова чудесно сътрудничество, което започва веднага. Господин Мариес, по същия въпрос ли? на На първо място искам да поздравя колегата Валенса за доклада. Нека направя няколко коментара – Европейската гражданска инициатива е пример за пряка демокрация. Свикнали сме с представителната такава, при която се минава през евродепутати, които действат от името на европейските граждани. Тук обаче имаме нова процедура, отворена за всички граждани. Не би трябвало да има бюрократична тежест около нея. Гражданите би трябвало да могат пряко да участват. Ако попречим на пряката демокрация и на процеса свързан с нея, то тогава няма да постигнем целите от учредителните договори. Това бе на първо място. На второ, конфликта на интереси. Той е много по-широк като въпрос от това, което казахте и е свързан с позицията на комисията в целия процес. Казах го на господин Тимерман с пленарната зала – Казах му, че Европейската комисия не може да има толкова много правомощия, тъй като тук имаме пряко участие на гражданите. Те събират подписи, за да убедят Европейската комисия да предприеме законодателни действия. Така че подготовката, контрола върху това всичко наред ли е, дали има един милион подписа, дали те са от определени държави членки цялата тази бюрократична процедура не може да е в ръцете на Европейската комисия, която след това трябва да прецени дали е допустима инициативата, дали може да стартира и отново същата тази Европейска комисия да излезе с законодателно предложение. Прекалено много неща са в ръцете на една от страните. Затова институционално предложих Европейския омбудсман да поеме Европейската гражданска инициатива. Според мен трябва да отидат всички искания за инициатива там, кому омбудсмана да прецени а, дали те са допустими и след това Европейската комисия да изготви законодателния проект. Вашия коментар, господин Валенса, е абсолютно верен – могат да участват в публичните изслушвания. Трябва да изпратим ясно политическо послание, в което да кажем, че трябва да се раздели Европейската комисия от процедурата, тъй като те са органа, пред който кандидатстват гражданите с тези инициативи, но не може да контролират цялата процедура. По другите въпроси, нещата стават по-гъвкави, има улеснение. По ТИТИП Гражданите бяха много разтревожени. Те предприеха мерки. Същото се отнася и за водата. За това, че не може да се приватизира водата. Тя е публично благо. Нещата не, не минаха добре там. И така, нека първо гражданите, държавите, членки да бъдат запознати с правата си. Някой информира ли ги? има лица за контакт. Информацията е изключително важна. Техническа помощ за организаторите, превод. Отново, улеснителни мерки. Всичко това ни придвижва в правилната посока. В отговор на това, което каза госпожа Мици, гражданската инициатива е за граждани. Правните субекти и други видове правни институти не могат да участват пряко. Те могат да подпомагат процеса, така щото гражданско движение да организира инициатива, но те не могат да полагат подпис. Това е пряка демокрация на ниво граждани, а не на ниво правни субекти, което оставя НПО извън гражданската инициатива. Пак казах, те могат да помагат, но отделните им членове трябва да се подпишат. Няма да говоря за заинтересованите страни. Да, прозрачност, това е важно. Конфликтът на интереси е най-важен за мен. Гражданите трябва да получават помощ. възрастта за право на подпис по гражданската инициатива е 16 години, което е чудесно. Млади граждани ще могат да се подписват. Те ще бъдат бъдещите граждани, които ще участват а, в случващото се в Европейския съюз а, от тук насетне. Много ви благодаря, отлични коментари. Много се радвам, че си сътрудничим а, така добре. Давам думата на господин Капрас. Thank you. Thank you, благодаря. Благодаря, господин Валенса. Напълно съм съгласен с колегите. Аз съм докладчик в Сянка. По същата тема в Авко. Винаги съм в Сянка. Проблема ми е, дали живота ми не е също една сянка на живот? Не знам. Ще се опитам да имам истински такъв, а не сянка на живот. Да, тъй като съм докладчик сянка в Авко по тази тема, моля, дайте ми възможност да повторя основните аргументи, които има моята политическа група по тази тема. 13 идеи искаме да включим, няма да ги спомена, те са идеи, които подобряват текста. Държа на 4 елемента, които според нас са много важни. Част от тях съвпадат с казаното от вас. Първо, обхватът. Европейската комисия предлага една формулировка, която е много тясна нито една част от инициативата да не бъде извън рамките на правомощията на Европейската комисия за подаване на правен акт за цел изпълнение на задълженията по учредителните договори. Искаме да премахнем формулировката и да премахнем тази част, която говори в правомощията на Европейската комисия да излиза с нов законодателен акт или преразглеждане или отмяна на съществуващи правни актове на Съюза с цел преразглеждане на договорите. Т.е. искаме да разширим обхвата. На второ място, съгласен съм с колегите, че имаме нужда от независим орган, който да направи правната проверка по регистрацията. Това не е включено. Може да е омбудсманът, може да е някой друг. С удоволствие мога да водя разговор по тази тема, но имаме нужда от независим орган. Господин Валенса с право настоява на тази точка. Последващите действия всъщност са същината на въпроса. Защото ако правим чудесни неща, а не ги приключваме, то тогава нищо не сме постигнали последващи действия от страна на Европейската комисия. Няма промени в предложението на комисията. Нашата политическа група иска да се поясни, че очакваме предложение за правен акт от страна на Европейската комисия и да засилим формулировката, за да се направи така, че Европейската комисия да обясни причините съвсем подробно, ако откаже да предприеме правни действия. След това Европейския парламент какво може да направи след всичко това? Няма промени тук, а ние предлагаме да има дебат в пленарната зала, последван от гласуване по резолюция с препоръка към Европейската комисия за това дали е необходимо да се предложи правен акт, плюс възможността да се предложи законодателен доклад по собствена инициатива, ако Европейската комисия не реагира. Тоест, искаме Европейският парламент да бъде по-активен в тази сфера, т.е. да предлага препоръки на комисията. Това е позицията ни. Благодаря, госпожо председател. Contribution. Благодаря, господин Кабрас. Интересна е динамиката. Нужна е ясна позиция на нашата комисия и на тази институция. Аз лично смятам, че трябва да засилим сътрудничеството между институциите. Това означава всеки един от нас да прави отстъпки. Не е като в песента на Аба, този, който спечели, да вземе цялата плячка. Не. Имаме отговорности, имаме и успехи, и задължения. Давам думата на представителя на комисията. Не. Госпожа Еви иска думата. Заповяда Леонора. Грация, Чечилия. Благодаря ти, Сесилия. Аз съм докладчик в сянка по тази тема. Колегите вече казаха повечето неща. Напълно съм съгласна с тях. Искам да се съсредоча върху някои моменти, които са фундаментални за мен. Първо, нещо задължително е свързано с ролята на Европейската комисия. Тя има монопол по законодателните инициативи. И затова поставя под въпрос солидността на този инструмент. Според мен ще е необходимо да има промяна в учредителните договори, за да може този инструмент да има ясна сила и да бъде един достоен орган. По същество, по предложението, според нас, първоначалната регистрация на една инициатива и нейната допустимост трябва да бъдат разглеждани по-цялостно, не забравяйте какво каза съда по делото за ТИТИП. Там имаше едни подготвителни актове за законодателно предложение, които се споменават и се говори за необходимост на включване на принципа на демокрацията и то пряката демокрация, както предлага съда. Това е записано в негово решение и според мен това не бива да се забравя, трябва да бъде повторено тук. Ние ще направим своите изменения в този смисъл. Всяка една гражданска инициатива трябва да се позовава на първичното право на Съюза. И тъй като тя, тези инициативи са записани в учредителните договори, това е първично право. Ако има отказ, Европейската комисия не може да излезе с някакви размити аргументи, както много често се случва а, сега. Аргументите за отказ трябва да бъдат много силни, и добре изразени. Събирането на подписи трябва да се случва в много държави, тъй като знаете, гражданите, които събират подписи, имат много проблеми и това трябва тези подписи да се събират в рамките на 18 месеца. За всичко останало съм съгласна с колегите и съм убедена, че ще си сътрудничим отлично. Thank you very much. Благодаря. Госпожа Валина. Okay, fine. Now the floor goes to the commission representative. Давам думата на представителя на комисията, господин Богарт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за изказванията, най-вече на докладчика и докладчиците в сянка. С удоволствие ги слушах и вчера. Това, което разбирам от днешния дебат е, че имаме една обща цел, а тя е този инструмент да стане по-достъпен, не толкова тежък, лесен за ползване, не само за организаторите, но и и за техните поддръжници. От друга страна, инструмента гражданска инициатива така ще постигне пълния си потенциал като инструмент за дебат и пряко участие на гражданите. Благодарен съм нези, които подоб... споменаха 30-те, 13-те, извинете, идеи, които подобряват текста. В двустранен план може да приемем и повече. Заедно ще работим в тази посока. Съгласна съм с председателката, че тече дебат между съзаконодателите, парламента и държавите членки в съвета. Ние подпомагаме процеса и, както е ясно и по ролята ни, ние сме пазители на учредителните договори и правомощията, които са ни дадени от същите. Това е основен елемент. Искам също да подчертая, че има различни елементи, които ще разработим допълнително. Има едно заседание, предвидено за идната седмица, вторник, ако не се лъжа, вторник след обяд. Знам, че АВКО го организира и ние сме в ръцете на парламента, но това, което възнамеряваме да направим там, е да тръгнем член по член и ако има колеги, които се занимават с тази тематика, те могат да участват. Предполагам, че ще е възможно това да бъде направено или организирано така от парламента. И накрая, е, доволни сме, благодарни сме, че съветът и парламентът приоритизират това досие, за да дадат възможност да се приеме това досие до края на годината. Надяваме се през 2020 година досието да влезе в сила на 1 януари. Благодаря за всичко това, което бе казано, положителните елементи, които бяха осветлени. Исках просто да обясна, искам да обясна как комисията мисли по това досие. Нека най-напред кажа, че аз като представител на комисията и гражданин мисля, че е, препратката към конфликт на интереси не е правилният начин за третиране на проблема. Не може да се очаква друго от комисията. Има тук два елемента, които са ключови. Най-напред, най комисията е пазителка на договорите и на законодателството и прави това, което е, трябва по смисъла на договорите, както каза и първият заместник председател на комисията. Т.е. регистрацията на П най-напред комисията трябва да прецени дали може да действа. Така че логично е, е комисията не да действа не автоматично, но е логично комисията да оцени дали може да действа или не. Би било жалко, ако някой друг трябва да оцени този факт. И естествено комисията се опитва да е последователна в оценките си. На второ място е, правото на инициатива, както споменаха и някои от членовете. Е, не е, не е мое правомощие, както и не е правомощие на комисията да се променят договорите, но може да се промери по принцип регламента. За това може да се помисли и в този случай и парламентът би трябвало да се включи в дебата, както и правната служба на съвета. Но това трябва да се уточни предварително. И така, по отношение на регистрацията, какъв е въпросът тук? А често се казва, прави се регистрация и оценка. Това е логично, но оценката е първото, регистрацията е второто. Оценката е правна оценка, която стъпва грабно на регламента и се оценяват правните положителни, правните силни страни, правната, правните аспекти на инициативата. Ние смятаме да предложим една бърза процедура, защото с регистрацията се започва цялата процедура. <clears throat> Цялата, е, всяка инициатива трябва да е регистрирана. Всяка регистри... Е, инициатива трябва да е регистрирана напълно или частично. Аз не съм а, правист. Но дори и, и неправистите е, знаят какво трябва да се прави и по отношение на, на Брексит инициативата знаем, че ние не може да действаме. Имаме една процедура от два месеца, в която трябва, в което време трябва да се случи регистрация и превод. Три месеца е, хората имат време да се организират и да се даде възможност за успех на инициативата. Тоест, три месеца е един такъв период. На следващо място комисията взима правно обвързващо решение. Знаем, че има и консултации с Европейския съд. Това е важен елемент, защото ако има други альтернативи, трябва да гарантираме правилното протичане на процедурата. Това, което смятаме, че е подобрение, е най-напред е, платформата за сътрудничество. Тук има елементи на правна консултация, независимо от комисията. Има предварителна оценка на инициативата, получава се съвет за обхвата, за правното основание, за шансовете за успех. Това е първата част. След това досието се изпраща на комисията, след това комисията излиза със съображение дали цялата инициатива или част от инициативата попадат в нейния обхват и след това ние излизаме с информация, пращаме на организаторите и казваме какви са нашите съображения. Това е в рамките на месец. След това има възможност за преоценка, но организаторите в крайна сметка решават дали да реформулират е, инициативата и текста. Комисията не действа тук. Ние само казваме дали е, инициативата е допустима, има шанс за успех. И накрая има частична регистрация. Това дава възможност за ориентация на организаторите дали инициативата има шанс за успех. И така, това, са ролята, това е ролята на комисията – т.е. правото на инициативата, на инициатива да, да действа или не и да оценим дали имаме възможност да се намесваме. Това са нашите опции. Бих искал да Бих искал за яснота да оточня още веднъж нашата роля и сега би трябвало да мислим по-нататък как най-добре да третираме този казус. Надявам се, не говорих много, но ясно. Да, всичко беше много ясно. Благодаря ви. Мисля, че искам да дам думата на господин Валенца за кратка интервенция, за, кра... за кратко изказване. Радвам се, че всички мислим по един и същи начин и сме единни. Малко сме обединени против комисията. Компетенциите на комисията са заложени в договорите. Компетенциите и изключителните компетенции за гражданската инициатива, а те са в ръцете на комисията. И аз бих искал да убеда комисията, че нещо трябва да се направи, за да се промени тази ситуация, където цялата компетентност, цялото е, всички правомощия са съсредоточени в комисията. Правото на инициатива на гражданите да да държат на, леги... на законодателния процес не бива да се анализира от комисията. Това трябва да го прави е, независим орган. Но аз разбирам договорите, разбирам процедурите. На тази фаза, в тази фаза не може да се направи нищо. Може би обаче трябва да убедим представителите на комисията, да ги убедим, че нещо трябва да се промени. Благодаря. Надявам се да работим добре заедно. Благодаря. Председателката казва, аз смятам, че някой може да убеди комисията, така че Ярек успех. Желая ви и на вас двамата, на комисията и на нашия докладчик добро сътрудничество. Нека ви кажа каква е, какъв е времевият график. Изслушването ще е на 21 февруари. Крайният срок за изменение 1 е март, 3 часа. Това е. Благодаря ви. И сега Нека приветстваме е, вносителите на комисии, на, извинявайте, на, на петиции. Първата петиция е най-старата петиция, подадена в парламента. Това е петиция 689 от 1998 година. По принцип това са пет петиции и Искам да дам думата най-напред на Дейвид Петри. Той е всъщност вносителят зад, който стои зад най-старата петиция. Госпожо председател, благодаря ви. Благодаря на тази комисия за издръжливостта и подкрепата. Това не е само най-старият казус, но това е най-големият казус свързан с дискриминация на базата на националността в Европейския съюз. Financial Times публикува една статия за нашия казус, свързана с решението на касационния съд. Има и решение на Европейския съд. В апелативния съд Апелативният съд излезе също с решение, което се основава на законодателството на Европейския съюз. И така, петицията е от 90. Една петиция имаме от 98 година. Последната петиция е от 2013 година, подадена от Насли Бетей бългийска е, гражданка, но въпреки тези петиции, дискриминацията продължава. В момента все още колеги биват дискриминирани. Какъв е казусът? Казусът описва случаи, в които решението на Европейския съд не е взето взето предвид. Европейския съд задава основни насоки за недискриминация. Няма равно третиране на преподавателите, на чуждестранните преподаватели в италиански университети. Няма равно заплащане за плати не са изплатени на преподавателите. Това не бива да е така. Девет години продължава тази ситуация и решенията на Европейския съд биват поставени под въпрос. През ноември 2017 година с 39% е намалена заплатата на Нанси Изабел Мони, французойка, която преподава в Болония. През 1993 година тя е получила около 1500 лира. Това са 1600 евро. Е, днес тя получава около получава 857 евро, т.е. много по-малко, отколкото е печелила преди години. Явно Болонският процес не е стигнал до Болонския университет. Госпожа Дарлинг и господин Коферати зададоха устен въпрос към комисията по тези въпроси. Много колеги се застъпват за това Обединеното кралство да не е, спада в е, под юрисдикцията на Европейския съд, но до кога би могло да нещата да вървят добре. Господин Верховстат каза, че при преговорите за Брексит няма да се закърпят правата на гражданите. Казва се, че правата на гражданите трябва да се опазват и не бива да бъдат дискриминирани. Процедурите за това трябва да са прости и ясни. Надявам се комисията да окаже натиск върху комисията и върху съвета, така че Италия да преустанови дискриминацията на други европейски граждани. Благодаря. Имаме представител на комисията, госпожа Раво и господин Терес Флорес. Благодаря, госпожо председател. Е, колежката ми не може да дойде днес. Наистина това е дългогодишна петиция, дъл... дълго трае третирането на този казус. Така е. Комисията следи този въпрос и нека ви кажа, през 2004 година комисията подведе под отговорност Италия – пред Европейския съд. И Европейският съд реши, че дори, че въпреки, че Италия не е последвала предишното решение, нарушението продължава. След това, просто малко история, искам да ви напомня какво се е случило. След това имаше закона Джермини – който от една страна тълкува предишното законодателство, от друга страна преустанови всички незавършени дела в националните съдилища. Комисията разгледа първата част за диск... недискриминацията и стигна до заключението, че не може да се докаже дискриминацията. При процедурата по нарушение доказателствата се дават, трябва да се дадат от комисията и така. Комисията реши, че няма нарушение на европейското законодателство по отношение на недискриминацията. По другата част комисията започна диалог с италианските власти а именно по член 27. Комисията убеди италианските власти да приемат резолюция. Италия прие нов закон. Ние ви информирахме за това в последното си съобщение. И сега след приемането на закона, комисията оценява ситуацията и ще ви дадем писмен, писмено, в писмен вид нашата оценка в скоро време. Последният път е, това беше проекто закон, сега законът е прият и ние оценяваме моментната ситуация. Чудесно, нека видим има ли други колеги, които да искат да вземат отношение. Um, много благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате възможност да говоря по този въпрос тази сутрин. Онези от вас, които знаят, аз не съм естествено колегата Дарлинг, аз съм просто нейн заместник, тъй като тя е в Лондон. Последното решение е от юли на Европейския съд нарушава принципите, на които се установява Европейския съюз. Това е незачитане на правата на чужди, чужди, чуждите преподаватели по езици и все. и е толкова по-шокиращо, че след 6 дела в Европейския съд, Европейската комисия всъщност се отказа след писма, написани през последните години. Колегата Дарлинг и е, Сдружението на чуждестранните преподаватели е, стана дума, че това е флагрантно нарешение на европейското право. Е, защото се жертват чуждите лектори, макар че това е една флагрантна дискриминация, която е доказвана многократно. И това е отказ от правомощията на, от страна на комисията. А Европейския съюз в момента се грижи да се запазят правата на британските граждани, ако Великобритания напусне Европейския съюз. Това се дава неравнопоставеност. Трудно е да се разбере защо комисията не предприе сериозни действия за да гарантира върховенството на европейското законодателство и да запази спазването на договорите. Ако има нещо, което една сфера, в която има нарушение, това е в сферата на академичната свобода на гражданите, свободата им на придвижване. И това, което ми казаха британските университети, не става дума за нас, че сме били в европейските университети 40 години. Напротив, ние сме в европейските университети от 900 години. Ще продължаваме да работим на тази основа. Този проблем трябва да бъде повдигнат като спешен въпрос в Комисията по правните въпроси, за да се спазят конституционните разпоредби на италианския съд. И тази петиция е важна и от основно значение за нашия парламент и тя трябва да стане открита. Мисля, председателката, мисля, че много добре се справихте чудесно като заместник на отсъстващата колега. Благодаря ви много. Има ли други депутати, които бих искали да се изкажат по тази тема? И тогава ще върна, ще дам думата на господин Петри като вносител. Ако ми позволите да задам един въпрос на комисията, аз осъзнавам и оценявам, че тежестта на доказателството в Европейския съвет е а, на комисията. Разбирам това, Днес показах едно дело и не единствено дело с колега в Болония, че тя получава същото заплащане, както преди 20 години. Има планина доказателства. Защо комисията не може да даде необходимите доказателства в това дело? Иска ли комисията отново да се изкаже? Много малко мога да добавя към това, което сме дали в писмена форма през август 2014 година по тази дискриминация. Факт е, че има различни тълкувания на съдебни решения и на италианското право е съвсем нормално и това се обсъжда в италианските съдилища. Вносителя на пеницията знае много добре това. Преподавателите е, сезираха съда. Е, и те загубиха, т.е. италианските е, съдилища решават е, и е, вземат решения по същността на италианските закони. И това го правят. Добре, с това приключваме дискусията по този въпрос и искам да процедирам последния начин. Разбира се, е, петицията остава отворена. В момента сме в дните на Брексит. Очакваме актуализиран писмен отговор от страна на комисията. Вие го очертахте, но искаме сега да ви помолим да го актуализирате във връзка с италианския закон. Искам да помоля колегите да, предло... да подкрепят а, моето предложение да се а, направи този въпрос достояние на Гиферхофстад и на а, групата по Брексит, защото това се отнася и до а, правата на гражданите, правото и свободата на предвижването, както посочи господин Петри. Ако сте съгласни с мен, ще процедираме по този начин. Господин Петри, да, съгласен съм, госпожо председател. Благодаря ви много. И също така приемете нашите поздравления за вашата вашето търпение и вашата усилена работа. Благодаря ви за това, че дойдохте тук и приятно и безопасно пътуване. Сега преминаваме към следващата петиция. 0906 относно пазването на околната среда в Пиемонт в Италия. Преди това обаче искам да приветствам една група земеделски стопани от Австрия. Добре дошли сте. Вие пътувате не само от Виена. А, малко хора се занимават с земеделие вътре в центъра на Виена и а, съм се надявам, че ще видите много интересни неща в Брюксел. И вие сте в сърцето на Европа, вслушайте се в пулса. Брюксел може да е много хубав град, а днес даже не вали радвайте се на този момент, не се случва чак толкова често. И в момента има думата вносителя на петицията. eh, non va avanti. Non sta andando avanti il... Не тръгва слайда. We'll bring you some assistance, Mr. Camello. Uh, Thank you. Buongiorno, sono Andrea Camello. Добър ден. Казвам се Кемело. Благодаря ви за времето, което ми отделяте. Петицията е свързана с една част от Пиемонте. Валедора се казва тя. Замеделски район. Отглеждаме плодове и зеленчуци. Не decenni ле култивационни agricole Също така при нас има много пясъчни почви. Валедора едно от най-важните места в Италия, свързани с геологическия състав на почвата. Продължаваме като чета това, което пише. Валедора. Също така има много подпочвени води, които се потребяват от хората. На 30 метра са дълбоки пещерите и празнините в земята, но какво се случва? Изхвърлят се и се депонират много отпадъци там. Не може да се правят а, а, депа за отпадъци и места за обезвреждане на отпадъци, но какво се случва? Това, което се случва е, че постоянно се изхвърлят там отпадъци и отпадъците влизат в тези води. Подпочвените води са един общ пласт и няма разлика между дълбокия слой и повърхностния слой на водите. На 100 метра дълбочина от години има много отпадъци. Слагат се филтри за активен въглерод, за да може водата да е питейна. Имаме едно депо, което още от 2004 година замърсява. Не може да се премахне този отпадък. Различните служби казват, че не могат да бъдат управени тези смеси и замърсявания. Министра на околната среда на Италия казва, че Водата там не е добра, тъй като има много високи нива на никел. Само 5 км е извора, от който ние на, на само 5 км, избор от който черпим вода, до това депо. Винаги се е нарушавал принципа на предпазни, за предприемане на предпазни мерки от учредителните договори. Има множество нарушения на директива 39 от 2009. Всички отпадъци са така изхвърлени, че да няма георедична бариера, което нарушава директивата, която пък дава възможност да се изго... направи изкуствена а, бариера, само като се допълни вече съществуваща такава. Няма такава естествено съществуваща, която да бъде доизградена. Навлизането в, на замърсители води до нарушение на директива 31 от 99. Депата са много близо и до жилищни райони, на няколко десетки метра. Също така до земеделски райони, от които черпят вода отново от подпочвените води и пак нарушава същата директива всичко това. Нарушава се и 8 член на директивата 3199. от 99 Плановете за регионите не дават възможност или дори забраняват депа и места за обезвреждане на отпадъци до земеделски земи и до жилищни райони. Искаме да видим дали се спазват европейските норми. Всички депа в момента пускат към подпочвения слой множество замърсители. Не искаме да се архивира тази петиция. Нарушени са принципи на Европейски съюз. Тя трябва да продължи да бъде отворена. На второ място искаме помощ. Помощ да се обърнете към италианските власти, които да забранят отварянето на такива депа, които са или преходни, или са близо до подпочвени води. С учениците правим такива обиколки за събиране на отпадъци и децата питат, защо точно тук? Защо има депа? Защото, крайна сметка, водата, която пием, идва от извор, който е на метър и половина – от мястото, където се просмукват подпочвано тези отпадни материали. Uh, Благодаря ви за вашето изложение и за мен е наистина много важно, че кмет на даден регион идва в нашата комисия. Благодаря ви за това, че ни отделихте време и дойдохте лично. Много високо ценим това. Знам, разбира се, че има някои колеги, които познават много добре района. Аз не съм била там. С много голямо нетърпение очаквам да отида. Имаме колеги, които идват от този район. Много ви благодаря представителя на комисията. Е тук имате думата, госпожо. Да, благодаря, госпожо председател и много благодаря. Благодаря също на присъствието на кмета, както и на допълнителните документи, които дадаха за тази петиция. И така, тази петиция, както каза господин кмета, е свързана с присъствието на територия на множество депа. Депа за отпадъци, които са в зона, която най-вероятно не може да бъде одобрена за зона, в която да има отпадъци, тъй като там има много подпочвени води, които се използват след това за питейна вода и няма геологична естествена бариера, както каза и кмета, тъй като е на много малко разстояние от групи къщи, села или градове. Това е също така замеделска зона и за това също е важно подпочвените води там да са чисти. Втория проблем е свързан с е, изтичането на химикали от Аличе 2 Подпочвения слой, както казах, се използва за питейна вода и затова е много деликатно в инфилтрирането на такива химикали. Тази петиция повтаря някои от много важни въпроси за Италия, свързани с управлението на депата за отпадъци. Управлението, както и постоперативната им фаза, т.е. получаваме много сигнали в такъв смисъл. Те са свързани с цяла Италия и в Северна Италия има такива и в Южни. Европейската комисия развива дейност по мониторинг на различни нива. Имаме изпълнение на решение на съда, който осъди Италия за присъствието на различни нередовни депа на територията на цялата страна. В този случай Европейската комисия гарантира изпълнението на съдебното решение, т.е. проверява дали всички тези депа за отпадъци стават редовни. Докато това не стане, Италия си плаща глобите, ако установим, че има такива депа за отпадъци. Освен това, Наскоро имаше един случай, който пак стигна до съда и той е свързан с предварително съществуващи депа, т.е. нарушаване на 14 ти член от директивата за отпадъците и връзката на оперативните депа преди влизането на директивата за отпадъците. Има 50 на такива депа, които е трябвало да бъдат или затворени, или съответно да бъдат приведени в съответствие. И това не се е случило. И за това се заведе дело срещу Италия по този въпрос. Извършваме също така мониторинг по всички случаи, които ни биват изпратени Получаваме искания от петиции, от писма, всичко се преглежда и се проверява дали проблема е структурен или конкретен адхок. В такъв случай може да видим дали имаме случай на обща практика, т.е. общо нарушение на правото на Европейския съюз или отделен случай, който е изолиран и спорадичен. За да мога да отговоря на искането на кмета, във връзка с Валедора. Смятам, всъщност Европейската комисия смята, че положението наистина е критично и заслужава анализ. Затова смятам, че петицията трябва да остане отворена и трябва да се види какво се случва, какво е направено, ефикасността на мерките, които са приети и, евентуално, това да се разгледа в контекста на структурната тематика на отпадъците и депата в Италия. Как се управляват отпадъците и при откриването и при закриването на такива депа, тъй като явно това е голям проблем в Италия. Благодаря. Thank you very much. Много благодаря. Мога да ви уверя, че не винаги става така. Вносителя на петицията и комисията да са на едно мнение, което показва, че това е наистина много сериозен въпрос. Наистина много сериозен. И ние трябва да гледаме на тази петиция изключително сериозно защо а, депутати не искат дума Еленора? Имаш думата? исторически момент. Европейската комисия приема всички въпроси, които повдигна кмета и вносителя на петицията. Той е тук. Много му благодаря, че излезе с тази петиция. Това признава, че има много сериозни проблеми от край време в Италия. Тя е резултат от политически избор, който е погрешен. И дори Европейската комисия не е подходила достатъчно сериозно, когато й е изпратен сигнал за този проблем. Приемам коментарите на комисията с задоволство. Искам да повторя някои от елементите, които вече бяха засегнати, но така или иначе искам да ги подчертая отново. Става дума за зона, която от край време страда от този проблем. Не само управлението на отпадъците, а замърсяването на околната среда и замърсяването на водите, които се ползват от хора. Имаше един такъв въпрос зададен към европейския, извинете, към италианския парламент тъй като има класификация на водата като не ставаща за пиене от страна на Министерството на околната среда и това поставя в риск здравето на хората, които пият от тази вода. Така че е много сложно по положението. Епидологичното изследване, което бе направено и където се забелязват големи патологии в зоната, не бива да се разглежда като нещо несериозно, точно обратното. Моделът, който се използва в Италия и особено в този район, е да се променят тези депа, но въпросът не е само промяната или привеждането в съответствие. Отпадъците по принцип са проблем в нашата страна. Комисията каза, че има доста проблеми и вече плаща за някои депа, които са неправомерни. 178 милиона евро до момента вече са платени. И те излизат от джоба на гражданите. Тоест не плащат само със здравето си граждането, но и с портфелите си плащат. Добре, че се спомена и новото разследване и възможност отново до съд за съществуващи депа. Трябва да се внимава отново и да наблюдаваме развитието. и се Европейската комисия да направи оценка и да има ясна позиция. Трябва да остане отворена тази петиция за допълнителен анализ. Мистер Кирио. Господин Кирио. Ма, Anch'io oggi sono Благодаря, госпожо председател. Изумен съм. Четири години вече съм в тази комисия по петициите. За първи път Европейската комисия казва, че е съгласна и смята, че може да разследва допълнително нещо такова бързо без това, което типично се среща в петициите, където комисията по същество казва нещо и след това казва няма нарушение на европейското законодателство и затова нищо не може да направим, не може да се намесваме. Ето, че този път позицията е различна. Радвам се, че Европейската комисия преодоля първата си позиция. Аз съм от Пиемонте, бил съм при кмета, Разказвал съм и на вас, че съм видял хилядите подписи, които гражданите са събрали в подкрепа на тази петиция. За първи път Европейската комисия ни казва, ни каза, всичко е наред и тогава всички много се притесниха по там, защото изглеждаше се едно ние сме си го измислили това и сме събрали подписи, а всъщност имаме доказателства, документални доказателства, така че се радвам, че благодарение на документите, които изпратиха от зоната, от август насам, Европейската комисия успя да разбере, че съществува този проблем и че Европейската комисия трябва да работи директно от Брюксел, тъй като ако вие само се обръщате към италианските органи на властта и ги питате наред ли е всичко или не, европейските а, органи няма да помогнат, тъй като италианците винаги ще казват, че всичко е наред, тъй като те са дали разрешения за тези депа. Надявам се да остана отворена тази петиция. Аз да ви кажа, никак не се радвам, че такива нарушения извършва нашата страна и се налага да плащаме глоби. Съжалявам, не мога да кажа, че се радвам. Напротив, възмутен съм, защото има и други европейски държави, знаете, където по различен начин се подхожда към отпадъците и може да ги използваме за пример. Така, нещо конкретно е нужно, госпожо председател. Казваме, да, вие сте прави, а какво се случва? Италианските органи не предприемат нищо. Граждани на плаща накрая, защото няма какво да прави. Нашата страна плаща глоби, това означава, че аз плащам, семейството ми плаща, семействата в Пиемонте, в Сицилия, хора, които живеят на хиляди километри, така че всички по места трябва да действат. Не трябва само да се налагат санкции, а просто трябва пряко дори да се намесват. Благодаря. Thank you very much. Много благодаря. Госпожа Стенока. Благодаря, госпожо председател. От името на зелените искам също така да изразя нашето удовлетворение с, от много конструктивната позиция на комисията по този случай по, а, и за предложението да остане отворена петиция. Искам да а, добавя, че съм пътувала много често от Милано на север, за да отида на ски. Е, пресичала съм района Валедора. Много е важно наистина да се осигури е, чиста вода за този регион, за което са необходими действия. Благодаря и сега давам думата на господин Кемерио. E Много съм удовлетворен. Благодаря на всички. Благодаря на вас, госпожо председател. Каня ви, каня и всички членове на вашата комисия, на всички депутати да посетят нашата зона. Ще бъдете наши гости на община Тронцано. Защото да видите видео или няколко снимки не ви показва достатъчно. кога ви видите на живо, нещата ще бъдат още по-убедителни. Благодаря на комисията за позицията също. И аз съм съгласен с заключението на господин Чирио. Това, което искаме от региона Пиемонте, тъй като нормите зависят от тях, от регионалното ниво, е да има задължения, които да са ясни и да не може да се разширяват и въобще да се правят депа близо до води. Сега водата се движи, тя не стои на едно място, така че не може да се фиксира границата на някакви си метри. Това е искането ни. Искаме го от различни райони на нашата зона. 12 общини сме се събрали около общи принципи за защита на общественото здраве, ползването на води, както и почвата, за да бъде тя чиста. Нужни са такива задължения, които да се наложат от регионално ниво, защото ако почне постоянно да се връщат напред-назад документи, се стигне до Държавния съвет в Рим, какво ще се случи? Нужно е Европейската комисия да отправи апел и аз мисля, че тогава региона Пиемонте няма да усуква, както прави от, от август на сетне и ще излезе с решение, което според мен им седи в чекмеджетата. Благодаря на всички. Thank you very much. Now, let me... Много благодаря и нека да обобщя, не си свалите още слушалките. Това е една много важна зона, в която потребността от вода е изключително. Управлението на отпадъците в Италия също така знаем, че това е структурен проблем, който трябва да разгледаме допълнително. Естествено, ще оставим петицията отворена. Този въпрос е много сериозен. Ще обединим сили с комисията по този въпрос. И сега аз правя нещо историческо и от тези от вас, които ме познават, знаят, че не предлагам посещения за установяване на факти комисиите. Сега предлагам такова посещение от името на нашата институция, да работим заедно в комисията, да подготвим това посещение и разбира се да продължаваме да си сътрудничим много и ние да го планираме едно посещение за установяване на фактите. Какво ще кажете, господин Кмете? Чудесно! Ще ви очакваме с отворени ръце. Това ще е сигнал, че Европа отвъд нормите и законодателството е близо до гражданите. Благодаря ви. Exactly. So... Точно така. И всъщност обикновено ние имаме двудневно посещение, така че може би хората да останат и през уикенда а, по своя инициатива и да разгледаме вашия район, господин Комета. Това ще бъде много интересно. А, и а, ние, разбира се, не можем да вземем решението тук и сега. Е, ще го направя достояние на координаторите, но аз лично твърдо вярвам, че едно посещение на вашия регион е наистина много добра идея. Е, приятно и е, успешно пътуване. Благодаря ви. Благодаря ви и успешна работа ви желая. Okay, colleagues, I hope that still with me. Радвам се, колеги, че сте все още и уважаеми колеги от Камерата на представители. Ние много се радваме, че можем да ви посрещнем тук в нашата институция и много се радваме е, от вашия интерес е, към нашата комисия. Отношенията на Европейския съюз с вашата страна са от първостепенно значение в е, много сфери правото да се внесе е, петиция в парламента е едно от основните права на европейските граждани и това е залегнало в нашите договори. Нашата комисия, на която са, имам честа да съм председател, играе много важна и основна роля в е, спазването на европейската демокрация. Ние сме е, една трибуна за гражданите, които смятат, че законодателството законодателството, което сме приели, не се спазва или се пренебрегва. Като членове на тази комисия, нашата мисия е да изслушваме в сферата на нашите компетентности нашите компетенции, проблемите, е, които са представени, да бъдат решени и ние поддържаме редовни контакти с е, колегите ни в другите парламентарни комисии, както и с Европейската комисия, като които в качеството си на пазители на договорите. Ние не се колебаем да се представим пред националните власти, когато смятаме, че е необходимо да привлечем техните, тяхното внимание върху тревожни секутации. С някои от вас ще се срещнем по-късно, а сега така ви пожелавам една прекрасна, едно прекрасно посещение. И аз мисля, че ако искате, имаме малко време, ако искате, може да вземете отношение с кратко изказване. Ако искате да повдигнете някакъв въпрос, може да му посветим няколко минути. Микрофон, моля. Шукран, сейда Раиса. Thank, uh, to, to, to English or French or it's okay. Okay, good. Okay. Uh, Merci, Благодаря, госпожа председател. Добър ден. Благодаря, че ни приехте тук, госпожо председател. Благодаря за това, че ни поканихте, госпожо председател, госпожи и господа депутати, за да видим как се, пред... се внасят при вас петициите ще се опитаме да видим как се внасят петициите и ще се опитаме да внесем този опит и в нашата конституция. Нашата конституция от 2011 година съдържа подобна разпоредба и благодаря ви за гостоприемството. Аз трябва да ви благодаря, казва председателката. И така, колеги, сега да продължим със следващата петиция, така че нашите марокански колеги може да видят как а, а, процедираме. Това е петиция 1042 от 2011 година, внесена от приятели на земята Австрия с 98 500 подписа за а, а, незабавно започване на извеждане от употреба на ядрената енергия. А, вносителя на петиция комисията не е тук, но аз давам думата сега на нейния заместник. Uh, Госпожа Бодинова от комисията, благодаря ви. Ще посоча предишния дебат от 2015 година и искам да кажа няколко думи за ядрената безопасност. Европейската комисия трябва да каже, че няма правомощия по правната рамка, действаща по настоящем, да предприема действия които задължават държавите членки да затварят АЕЦ. Държавите членки са свободни да изберат енергийния микс в страната си. Трябва да се подчертае също така, че по директивите за ядрена безопасност основната отговорност за същата е у носителя на лиценза, който се контролира от националния регулатор. Независимо от това, Ядрената безопасност е абсолютен приоритет за Европейската комисия. Ролята на Европейската комисия е да направи така, че държавите членки, които решават да използват ядрена енергия, го правят по засилената рамка, наречена Европейска рамка за ядрена безопасност. Извършваме мониторинг на транспонирането на ревизираната директива за ядрена безопасност. Ще предприемем правни действия срещу тези държави членки, които не спазват новите изисквания. Ядрената безопасност, както знаете, бе обект на нов анализ, беха включени нови предпазни мерки и те се изпълняват в различни АЕЦ в Европа особено след стрес-тестовете, последващи Фукушима. Тези стрес-тестове показаха колко високи са нашите стандарти на ядрена безопасност. Докладът посочва и някои подобрения. Затова държавите членки са разработили планове за действие за изпълнение на посочените препоръки. Тези национални планове за действие включват две партньорски проверки, първата през 13-та година, другата през 15-та година, извършени от регулаторната група на Европейския съюз под мониторинга на Европейската комисия. След изпълнение на предвидените действия, записани в плановете за действия, членовете на тази група ще публикуват доклад за всяка една страна – Голямата част от актуализираните доклади се получиха до края на миналата година и сега са на сайта на групата. Европейската комисия по-настоящем организира първата партньорска проверка по теми по новата директива за ядрена безопасност. Там се включва и семинар, който ще бъде организиран през май. Европейската комисия очаква това да доведе до полезна информация из целия съюз и ще подкрепи усилията на операторите за засилване на ядрената безопасност в съществуващите АЕЦ. Благодаря. Thank you very much. И аз ви благодаря. Имате ли въпроси? Някои от колегите? Не. Okay. That... Добре. Заключение, както каза Европейската комисия, Имаме и други петиции по същата тема. но ясно се казва от представяне на Европейската комисия, няма компетентност на Съюза. Националните държави имат компетентност по енергийния си микс. Затова най-доброто, което може да направим е да затворим тази петиция. Виждам, че кимате. Нека го направим. Приключваме с тази петиция. Архивираме я и ще изпратим аргументите си на вносителя. Преминаваме към следващата петиция 1403 от 2011 година за разширяване на един чешки аец. Не присъства вносителя. Госпожа Бохемова продължава да е тук, така че заповядайте. It's your colleague. Okay. Your... Вашата колежка ли? Добре, заповядайте. I'm here from, for the next petition. The petition concern... Аз съм тук за следващата петиция АЕЦ Темелин. Той ще бъде разширен. Този проект още не е одобрен. Очаква се оценка на въздействието. Трябва да се види как се спазва дирек... рамковата директива за водите. Изпълнението на проекта е в ръцете на държавата членка. Комисията е поела инициативата. През 2014 година припомнихме на Чехия, че е нужно да се направи оценка на въздействието върху реката. Не е приключила процедурата подаване на разрешение. Прави се оценка на въздействието. Трябва обаче да бъде одобрен проекта. Преди окончателното одобрение се спазва чешкото законодателство. И това означава, че не можем да се намесим, докато не се даде разрешение за този аец. Очаква се той да не бъде построен до 2025 година, така че е малко рано да се предприемат действия тъй като за момента няма нарушение на европейското законодателство. Would colleagues like to intervene on this? Някой иска ли думата по тази петиция? Господин Вайц. Ja, geschätzte Vorsitzende. Ja, уважаеми госп... уважаема госпожо председател, благодаря ви и за представянето на петицията от страна на комисията. Аз представлявам интересите на австрийските граждани Както знаете, Австрия съвсем съзнателно се обяви преди много години против атомната енергия заради евентуални опасности за гражданите и тяхното здраве. Но така или иначе ние сме обградени от атомни централи. Някои от тях са стари. Темелин, Пакш, боконице са само някой от тях. Кришко е, в Словен, на словенско-хрватската граница също. Разбирам, че комисията не може да, да се намесва в енергийния микс на държавите членки, но има някои въпроси, където е, комисията може да зададе насоки. Е, как, например, стои въпроса за застраховката на един АЕЦ? Как, какви, какъв е въпросът, как стои въпросът за подкрепата за изследванията, свързани с атомната енергия? Как е, се защитава и може да се защити населението в една съседна държава при, в случай на една катастрофа? и как... кой ще носи отговорност за една атомна катастрофа, която, чието последствия ще се разпространят извън границите на съответната държава. Е, съответните атомни електроцентрали са доста стари. Аз искам прагматични решения – но има още един въпрос. Въпросът за новите електро... атомни електроцентрали. Дали трябва да има нови такива? Европейския парламент трябва да се обяви против. Европейският парламент би трябвало да стигне до заключението, че атомната енергия не е зелена енергия. Тук Става въпрос за полуразпада на радиоактивните вещества, за тяхното съхранение след употреба. Освен това, какъв е въпросът за субсидиите за атомната енергия? Атомните енергийни концерни – би трябвало да поемат разходите за съхранението на атомните отпадъци, но ако това стане, атомната енергия ще стане много скъпа. Разбирам, че става дума за разлика между европейско и национално право, но в един момент трябва да кажем, че атомната енергия не е зелена енергия и тя би трябвало да приключи. Това е. Много политически въпрос, наистина. Има ли някой друг, който иска да вземе думата? No. Uh, okay. Добре. Ще се опитам да дам заключителни бележки. Тази петиция не трябва да бъде архивирана. Трябва да изчаква. Тоест, те не отваряме отново, а да си стои отворена Искам да изпратим писмо на чешките власти и да ги информираме, че хората се тревожат. Може да им поискаме информация за това какво знамеряват да направят, както и да прилагат надлежно в рамковата директива за водите, какви са намеренията им и това, което споменахте, свързаното с качеството на живота на гражданите да им кажем, че се занимаваме с тази тема. Но, но до 25-та година има много време. Нещата трябва да изчакат. Няма нужда до година да отваряме наново, но е хубаво да се изпрати писмо и да се види какво ще се случи. Съгласни ли сте? Добре, продължа. Благодаря, госпожо председател. За мен беше удоволствие. Преминаваме към следващата. 0956. за Тианш. АЕЦ Тианш. Знаете, това е Белгия. Три държави са се събрали тук в група за действие. Вносителят отсъства. Европейската комисия обаче винаги е тук, така че заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия иска да подчертае, че напълно разбира и следи отблизо тревогите на гражданите, свързани с безопасността на АЕЦ Тианж 2. Комисаря за климатични действия и енергия господин Каниете и службите на Европейската комисия се срещнаха миналата година с различни заинтересовани страни, като представители на местните и регионални органи на властта, депутати от съседни страни за Белгия, както и с гражданск... представители на гражданското общество. Службите на Европейската комисия извършват мониторинг на ядрената безопасност, що се отнася до всички европейски АЕЦ, включително и Тянж-2. Европейската комисия организира първата оценка по новата директива за ядрена безопасност. Ще има и семинар през май Белгия участва в партньорските проверки. Избраната тема е застаряването на АЕЦ и управлението. Надяваме се да се стигне до полезна информация и препоръки за целия съюз, включително и за АЕЦ Тианж 2. Ще подкрепим усилията на оператора да засили безопасността, особено нези, които получават удължаване на живота. Що се отнася до рядната безопасност, ние трябва да подчертаем, макар че решението за дългосрочната работа на ЕЕЦ, АЕЦ е в ръцете на държавите членки и макар че основната отговорност за ядрената безопасност е у притежателя на лиценза на АЕЦ, защитата на гражданите и на околната среда са абсолютен приоритет за Европейската комисия. Казвайки това, ролята на Европейската комисия е да направи така, че държавите членки, които искат да използват ядрена енергия, го правят при пълно зачитане на приложимите нормативни рамки за ядрена безопасност. Затова службите на Европейската комисия извършват мониторинг на изпълнението на новата регулаторна рамка Euratom 2 с променената директива за ядрена безопасност. Ще предприемем всички правни действия, които са необходими, срещу държави членки, които не спазват новите изисквания. И накрая, нека кажа, че службите на комисията могат да потвърдят, че информацията и документите по, поискани от вносителите за тяж 2 са им изпратени – Последни такива бяха изпратени през ноември 2017 година. И аз ви благодаря. Има ли колеги, които искат да вземат думата? Няма. Госпожа Зданока. Thank you. And, uh, I think, uh, the, the... Благодаря. могат да се подкрепят препоръките. Много е важен този казус, подаден на 2016 година. Дълго чакахме отговор на Европейската комисия. Не бяха предприяти действия от председателя Шулц, макар че имаше писма, които се изпратиха. Support. Искам да подкрепя препоръките. Също така тази петиция трябва да си остане отворена. на Агенцията за ядрена енергия. Okay, so this is not a very old petition, but... Не е много стара тази петиция, но е много голяма по същество. Комисията каза, че ревизираната директива за ядрена безопасност в момента се транспонира в националното законодателство. Август миналата година, 2017, трябваше да ставане това. Има стан... също директива за основните стандарти и те ще бъдат транспонирани до февруари тази година в националното законодателство. Ще направим същото с тази директива, оставяме отворена и пишем писмо, в което казваме, че се занимаваме с тази тематика и Очакваме информация от Европейската комисия по транспонирането в националното законодателство. Може би и след този семинар, който казахте, или след като резюмирате семинара, тъй като това ще изясни допълнително въпроса. Съгласни ли сте всички? Да, да, и ще изпратим писмо на бългийското правителство, като кажем, че това много безпокои всички ни. И в, на офиса в Австрия за ядрена енергия. Да, Международната агенция по ядрена енергия. Те имат тази петиция, те са е получили, няма нужда да го повтаряме. Имат я. No, no, it was just... Не, не, не. Не е толкова стар случай, така че те имат и следят случващото се. Мисля, че това е най-добрият път по тази петиция. Това е. Сега се връщаме в Австрия. И така, петиция 581 за отговорността и застраховката при атомни инциденти. И петиция 1845 от Атомстоп Опер Естерайх с много подписи също по въпроса за гражданската гражданската отговорност. Габриел Швайгер има думата, тя е вносител. Уважаеми дами и господа, госпожо председател, представители на комисията. Нашата комисия се разглежда отново в... нашата петиция се разглежда отново във вашата комисия, за това благодарим. Е, преди и през 2013 година нашата петиция за първи път бе подадена и бе приета много радушно, но от тогава много неща не се случиха от страна на комисията. Минаха три години, е, по които няма движение, особено по отношение на застраховките и гражданската отговорност при оперирането на атомни електроцентрали. в момента сме в е, сме 7 години след е, катастрофата в Фукушима и 31 година минаха след катастрофите след Чернобил. Е, последствията все още не са ясни какви ще са щетите за човешките за човешкото здраве. Въпросът е, че операторите на атомни централи много често нямат пари за по-нататъчни операции. Те получават национални средства и средства от определени донори. Ето защо това са прецеденти и те говорят сами за себе си. Е, те трябва да заострят вниманието на всяка държава и група от държави трябва да се предприемат съответни мерки. До момента не са предприяти такива мерки. Ето, ето защо ние се виждаме принудени да защитим интересите на нашите граждани. Хората виждат съвсем ясно как атомната индустрия бива подкрепена едностранно, дават и се предимства и за тази цел – Искам да дам глас на хората, които подписаха тази петиция. Например, някои смятат, че няма че липсата на гражданска отговорност от страна на атомните оператори означава накърняване на конкурентоспособността. Въпросът за съхранението на атомните отпадъци също остава отворен. Смятам, че печалбите от атомната индустрия се вливат в чобовете само на няколко човека, а щетите се носят от цялото общество. Аз нося гражданска отговорност за своята кола. А защо атомните оператори не правят същото? Това са само някои от цитатите, които избрах от изявленията на европейските граждани. Е, всеки човек има своето мнение. Хората са против тази атомна индустрия. Искам да кажа, че ние ще продължим да следим тази тема и ще настояваме политиката да вземе своите решения нашата организация изпрати една допълнителна петиция, петиция, която бе подкрепена от хиляди подписи. Ние се занимаваме много сериозно с темата, няма да се откажем. Вие знаете, че ние имаме морално право за това, а ваша е задачата да приемете тези да приемете нашата загриженост и да реагирате на нея. Благодаря. Благодаря за това, че дойдохте и благодаря, че толкова време сте инвестирали в тази петиция. Комисията има думата. Надявам се, не ви изтощаваме. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. И на вносителката, госпожа Швайгер. Благодаря за вашата презентация. Комисията най-напред иска да направи препратка към предишния дебат до 2014 година в тази комисия. И искам да кажа какво се е случило в областта от този дебат насам. Ние споделяме вашата загрешеност. С въпросът за застраховката и гражданската отговорност трябваше да се реши още през 2014 година. <clears throat> Комисията даде приоритет на атомната сигурност след инцидента в Фукушима. Това доведе до промяна на директивата за атомната сигурност и за, и, на, и за преосмислене на директивата за основната безопасност. Има нови нива на заразяване след евентуална атомна катастрофа. Съответно, фокусът в момента е върху правилното прилагане на това ново законодателство. Атомният договор предвижда по смисъла на член 98 държавите членки да предприемат всички необходими мерки за безопасността на населението, но такива мерки не са, не са уточнени до, момента. до момента, тъй като акцентът пада върху отговорността на третите страни. Няма няма и мерки, свързани с компенсациите на жертвите евентуалните жертви. По отношение на контекста на Съюза на капиталовите пазари, законодателството и вторичното законодателство бе заострено. В, в, в тази законодателна рамка комисията ще помоли за ново изследване, свързано с отговорността на третите страни. Що се отнася до финансовите пазари и пазарите за застраховки, трябва да кажа, че има нужда от оценка за частно покритие в случай на атомна катастрофа. При дадена атомна централа. Ние ще изследваме допълнителните възможности за застраховка от трета страна, а именно атомният оператор, който може да е отговорен за, да, за даден инцидент. Благодаря. Сега думата имат нашите членове, господин Мандел. Вие днес за първи път ще говорите в нашата комисия. Замествате колега. Благодаря, госпожо председател. Аз съм за първи път тук в комисията и за първи път ще взема думата. Смятам, че въпросът е много важен, за това го правя. Благодаря на госпожа Швайгер и на всички вносители за това, че зачекват тази тема. Има поговорка, която казва, че цената, която плащате, получавате продукта, който заслужавате. Това въжи и за атомната енергия и енергията, която проистича от атомните електроцентрали, но тази енергия не може да се сравни с, рисковите, с рисковете, които предполага. Имаме прекалено големи очаквания. Очаквания, които са оправдани, очаквания за застраховките и отговорността, които трябва да носят атомните електроцентрали. Искам да подчертая, че много съжалявам, че Великобритания напуска нашия съюз. Мога да си представя, че моментът е много важен да се преосмислят рисковете, проистичащи от атомната индустрия. Искам да помоля комисията да остави тази комисия отворена, за да можем всички ние да следим развитието на този така важен въпрос. Благодаря. Естествено, ние високо ценим факта, че на първото заседание, на което присъствате, вземате отношение. Всеки трябва да го прави. Госпожа Валина. Te conocíamos como nuevo miembro, te damos la bienvenida a esta comisión y esperemos contar con... Да, благодаря. Надявам се да продължим да работим по този въпрос. Искам да благодаря на вносителите. Ясно искам да кажа, че европейските граждани са много загрижени, те разбират проблема, не може да се игнорира той. Комисията също не бива да го игнорира. Естествено, комисията трябва да внимава договорите да се спазват и информацията, която се подава да е прозрачна. Трябва обаче да се гарантира да има правилно разпределяне на гражданската отговорност. Атомната енергия не е сигурна форма на и не е безопасна форма на енергия и не е чиста и възобновяема форма на енергия. Ние трябва да се концентрираме и да работим главно с възобновяеми източници. Нашата цел е да постигнем до 2030 година 30% възобновяеми източници. Господин Вайц, благодаря. Аз няма да повторя речта, която вече произнесох, но смятам, че ние имаме общ интерес по тази петиция. Виждам, че и в парламента има мнозинство в поддържането на тази петиция. Моята молба е тя да оставя неотворена. Добре, аз сега давам думата отново на госпожа Швайгер, вносителката. Благодаря още веднъж. Благодаря за това, което каза комисията. Искам да кажа, ние много строго ще следим как се развива петицията, нашата първа петиция искаше застраховане от 400 милиарда. Това не е просто такава сума, която си измислихме. Това е, е сума, която е изчислена от една френска организация за атомна сигурност. 423 милиарда е сумата, която тази организация смята, че е необходима за покриване на щетите. Някои неправителствени организации Казва господин Етингер, че някои неправителствени организации искат прекалено много, аз обаче не смятам така. Благодаря. Благодаря ви. Нека направим следното. Петицията ще остане отворена, разбира се. И когато проведем семинара през май, тогава ще имаме повече информация, тъй като той ще е на същата тема. Няма да предприемаме някакви мерки до тогава. Ще изчакаме изследванията, които сме поръчали. Ще изчакаме изследванията, резултатите и от изследването на комисията по тази тема. Нашето изследване е, ще се занимава с правните последствия на застраховките и гражданската отговорност, които трябва да бъдат поети от атомните оператори. И така, няма да има допълнителни действия, ще информираме само комисията ИТРЕ за съществуването на комисията, за нейното съдържание и вероятно ще изпратим писмо на австрийските власти, че се занимаваме с този проблем. Добре. И това означава, че имаме дълга пауза за обяд. на нашите гости искам да кажа приятен обяд, имате по-дълга пауза, отколкото очаквахте. Ще се срещнем отново след обед.